Meine Damen und Herren, darf Sie sehr herzlich zur Дами и господа, искам да ви кажа добре дошли на тази среща, заседание, което започва тази вечер. Трябва да свършим до 9. Чудесна пролетна вечер е навън и ще бъде срамота да я прекараме тук. Има ли възражения по дневния ред? Пред е, съобщение на председателя нямам такива. Иска ли някой да обърне внимание върху някакви грешки в протоколите? Най, 19 е, октомври е последният протокол, е, почти изкопаемо. Обръщам се към секретарята, като че ли трябва по-бързичко да одобряваме протоколите, иначе няма смисъл от тях. Но одобряваме протоколите от заседанията на 22 септември. Ако бяхме чакали още 3 месеца, щехме да празнуваме годишнина от протокола на това заседание. А сега минаваме към новата дълновидна, иновативна стратегия за бъдещо търговия и инвестиции. Има ли забележки от докладчика? Изглежда няма. В такъв случай направо започваме с гласуването. Първи компромис. Кой е за? Против? въздържали се, прият. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 14 параграф на две части го гласуваме. За първата част, против, приема се. По втората част,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 Седми компромис за против въздържали се приема се. И стигаме до 39-то изменение. Гласуваме го на, на две части. По първата е, е ясно, по втората част за против въздържали се отхвърля се. Осми компромис за против, въздържали се, приема се. Девети компромис за против, въздържали се, приема се. Десети компромис за против, въздържали се, приема се. Единайсти компромис за против, въздържали се, приема се. Дванайсти компромис за против, въздържали се, приема се. Тринайсти компромис за против, въздържали се, приема се. 59-то изменение е за против въздържали се приема се. 14-ти компромис за против въздържали се приема се. А сега гласуваме за цялостният опус за гласуваме с картите, разбира се. Прекратете гласуването. 46 на 3. След 7 въздържали се. Приема се. Поздравления за докладчика. И така, докладчика ни помогна да направим голяма крачка към 21 век. Следващата точка от дневния ред е изпълнение на препоръките от 2010 година на парламента за социалните и екологични стандарти, правата на човека и корпоративната отговорност. Докладчик е, е Куистол Трохол. Тук ли е? Не е тук по обясними причини. Може би не знаете, че тя изгуби съпруга си. Той почина тази седмица. И така, компромис 4 приема се, компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11. Съвсем ясно беше. Председателя казва компромис 56, но очевидно изменение 56. Край на гласуването. Отхвърля се. Моят глас е против. Отхвърля се с много малка разлика. Компромис 11. Приема се.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 Тук имаме две части. Първа част. Приема се. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 17. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по проекто становището. Моля, гласувайте. Чарлз, за или против? Добре, Поздравления на докладчика. Моля да и предадете. И така продължаваме. Повече нямаме гласуване, казва председателя, да не греша. Е, съвместни разисквания по Туркменистан. Три доклада имаме тук. На госпожа Манеско е първият доклад. Тя е наш докладчик. Рамона, Рамона, заповядай. Благодаря, господин председател. We, we this... Радвам се, че имаме тази възможност да поговорим по това досие, едно доста противоречиво досие. Надявам се, че този път ще имаме възможност да Следваме един по-положителен подход, имайки предвид и геополитическата обстановка. Всъщност, от 1998 година се водят преговори по това споразумение. Надяваме се, че тази година ще приключим с ратифицирането на Европейския парламент. Почти всички страни вече са извършили това ратифициране. Текстът, който предлагам, придружава резолюцията заедно с споразумението за партньорство и сътрудничество. Текстът не е много дълъг. Ограничава се до приложимата процедура. И не само аз, и колегите ми също ще внесем изменения. Мисля, че тази резолюция е изключително важна, като показва обстоятелствата по ратифицирането на споразумението за партньорство и сътрудничество. Това е важен инструмент за Европейския парламент, не само за него, разбира се, но и в взаимоотношенията с комисията и външната служба на Европейския съюз. Мисля, че можем да използваме инструмента за изпълнението на споразумението с Туркменистан, като изискваме получаваме необходимите данни и отчети. По това досие вече бяха проведени няколко заседания с моето участие. Срещах се с неправителствени организации в областта на правата на човека, които са загрижени за ситуацията с човешките права в Туркменистан. Проведохме няколко срещи и те ни оказаха помощ, като ни предоставиха полезна информация и документи. Също така бих искала да благодаря и на представителите на външната служба на Европейския съюз и специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия, господин Борян. Мисля, че Техният опит беше важен не само за мен, но и за всички нас, членовете на Европейския парламент, за да добием една много точна и ясна представа. Имайки предвид това споразумение за партньорство и сътрудничество, което препоръчвам в проекто резолюцията да се ратифицира от Европейския парламент, очертавам пет основни аспекта и ми се иска да ги подчертая накратко и тук. Първия и най-важен аспект е свързан с ситуацията с човешките права в страната и националния план за действие, който вече е прият от Туркменистан. Наистина трябва да се уверим, че този план за действие съдържа разпоредби за мониторинг и освен това съответните отговорни органи ще бъдат задължени да следват и да изпълняват тези разпоредби, както е разписано в националния план. Освен това, те трябва да бъдат оформени така, че да отразяват реалната ситуация в Туркменистан. Не можем да приложим една обща стратегия. Ето защо наистина приветствам новата стратегия за Централна Азия, където конкретно се посочва, че всички стратегии трябва да бъдат разработени съгласно спецификите на съответните страни. Това е нов елемент и нещо, което ще помогне и на Туркменистан. Това е страна със своите специфики, с специфични проблеми, най-вече в областта на човешките права. И наистина смятам, че а, трябва да се фокусираме върху образованието и проектите в тази сфера, за да можем да изградим стабилна основа за добро партньорство с Туркменистан. Освен това, трябва да се получим и от допуснатите вече грешки по отношение на други страни от източното партньорство, например. И трябва да се получим като по този начин най-вероятно няма да повтаряме грешките, които сме допускали. Трябва да спомена, че наистина е чудесно, че разполагаме с този национален план за човешките права, но това е план разработен от правителството в Туркменистан но ние се нуждаем от наши инструменти за наблюдение на изпълнението на споразумението. И именно това споразумение ни дава инструмента за осъществяване на мониторинг за, на изпълнението. Смятам, че това е една много положителна стъпка, а именно националния план за действие и това трябва да се отчете. Но това е план, разработен от правителството, но в крайна сметка този национален план няма обвързващ задължителен характер, поне според това, което ние сме разписали. Ако искаме да има такъв задължителен елемент и да наложим някакъв натиск върху правителството, за да се извършат реформите в областта на човешките права, се нуждаем от инструмент на Европейския съюз, Разбира се, споразумението за партньорство и сътрудничество може да изиграе тази много важна роля. Вторият аспект, който ми се иска да очертая е стратегическата роля на Туркменистан като неутрална страна по отношение на регионалната стабилност. Не трябва да пренебрегваме този елемент Ролята и участието на Туркменистан в няколко организации показва усилията, които полага страната по отношение на регионалното глобално развитие. Туркменистан скоро ще може да избере своите партньори и съюзници. Тоест, една страна, която не иска много да се променя, ще трябва да избере съюзниците си, които и връзките си, които а, искат някаква обвързаност. Така че наистина е много важно те да бъдат на наша страна, защото сега можем да кажем, че се открива един една нова възможност за Европа, за да покажем нашата ангажираност като партньор на Туркменистан с всички обстоятелства и условности, които отразяват нашите ценности и нашите желания като партньор, разбира, се. Третият аспект, мисля, че гражданското общество и неговите представители в Туркменистан, които имат възможност да получат нашата помощ за дейността и развитието си, е още един е, аспект, който трябва да се вземе предвид. Има няколко сдружения, регистрирани през 2014 и 2015 година. Тяхната дейност в момента се ограничава до няколко конкретни области дейности, като например подпомагане на хора с увреждания, мигранти, екологични права, жертви на трафик на хора – и изграждането на организации на гражданското общество. Мисля, че е много важно да вземем предвид факта, че чрез споразумението, което предлагаме да бъде ратифицирано, можем да подпомогнем тези организации и да продължим да ги подкрепяме, но също така и да им помогнем да се развиват. Не само тези организации, но това е изходната точка, от която ще насърчим представителите представителите на гражданското общество и в сектора на човешките права да имат достъп до страната. Друг важен елемент е настоящата програма за двустранно сътрудничество с Туркменистан. В момента наистина външната служба на Европейския съюз работи по няколко проекта с Туркменистан, които са много важни, а чрез споразумението за партньорство можем да засилим сътрудничеството си и да разширим влиянието си в различни области, като образование образование, изграждане на капацитет в административния сектор. А в страна като Туркменистан това е много важно, важно и за нас като партньори. И също така елементът човешки права и организациите в този сектор и услугите, които са пряко свързани с него. Смятам, че всички тези проекти са изключително важни защото ни дават възможност да очертаем и да обсъждаме решения в сектора на човешките права. И смятам, че споразумението може само да засили сътрудничеството по тези проекти. Друг елемент е свързан с новия проект на Конституция, който вече знаем, че е предложен – Бих искала да спомена, че тази проектоконституция ще а, има полза, ако получи мнението на Венецианската комисия към съвета на Европа. Смятам, че наистина трябва да обмислим това и аз лично ще внеса изменения и в тази насока. Смятам, че ратифицирането беше вече отлагано прекалено дълго време. А ако искаме наистина да бъдем ангажирани и наистина ако искаме да помогнем на Туркменистан и на народа на Туркменистан, и да подобрим положението с човешките права в Туркменистан, то тогава трябва да бъдем там, на място. Ако не сме там, ако задаваме само условията и чакаме в безвремието това да се изпълни от правителството, то тогава не подхождаме реалистично и не помагаме на хората. Ако искаме да им помогнем, трябва да присъстваме на място, с конкретен инструмент, който се предостави от споразумението за партньорство и сътрудничество. Както знаете и както сте видяли, в проекто резолюцията съм заявила пълноправна, пълноценна делегация в Туркменистан, което според мен ще повиши нивото на нашето представителство в Туркменистан и наистина тогава много сериозно ще се преразгледа нашия ангажимент в оказването на подпомагане подкрепа и сътрудничество на Туркменистан в региона. Искрено се надявам, че ще продължим да работим заедно и ще продължа да работя с докладчиците в Сянка и наистина очаквам техните коментари и изменения. Благодаря. Благодаря. Сега предлагам да обсъдим точки 6, 7 и 8. Но исках преди това да дам думата на господин а, а, Буян, специален представител на Европейския съюз за Туркменкистан. Благодаря, господин председател. С а, радост а, приемам участието на евродепутатите и обсъждането на въпросите, свързани с Туркменистан. Много важни въпроси вече бяха повдигнати от докладчика госпожа Манеско. И затова ще бъда кратък. Искам преди всичко да споделя с вас личният си, личните си впечатления от посещенията ми в Туркменистан. Три пъти посещавах Туркменистан, от как бях назначен за специален представител на Европейския съюз за Централна Азия и разговарях с ръководството на страната по всички въпроси от общ интерес. Искам да подчертая, че напоследък забелязвам увеличаване на интереса на туркменското ръководство към по-задълбочено сътрудничество с Европейския съюз, включително в области, в които по-рано ръководители на Туркменистан отказваха да работят с нас. Смятам, че това е положителен знак за отварянето на туркменското общество и резултат от определени реформи, които започнаха с вторият мандат на президента. Както знаете, Става дума за един много така сложен коктейл от а, стари и нови проблеми. И промените все още са бавни, положението с правата на човека не е изцяло удовлетворително. Трябва да се признае обаче, че президентът Бади Мухамедов прие редица а, мерки, с които а, отмени някои от решенията на своите предшественици. А, той реши а, Туркменистан да излезе по-решително на международната а, арена и да участва включително и в сътрудничество с Афганистан, да участва в инфраструктурни про, проекти, електропроводи, железопътни връзки, нещо, което помага за подобряване на положението в страната. Като казвам това, трябва също така да се признае, че Европейския съюз има ограничено влияние в Туркменистан. Нашите бизнес отношения са много а, ограничени. Но а, ръководството на страната търси да разнообрази а, своите връзки и включително а, връзка с износът на природен газ. И както посочи госпожа Манеско, тук имаме възможност да използваме економически лостове. Е, ръководството на страната смята Европейския съюз е, надежден партньор за модернизиране на страната, на нейната образователна система, за сътрудничество в областта на инвестициите и внасяне на нови технологии. Накрая, макар и не последно по важност, е, Туркменистан вижда ролята на Европейския съюз като балансьор в Централна Азия където нараства влиянието на Русия и на Китай. така че вече се набират скорост отношенията между Европейския съюз и Туркменистан и ние трябва да играем по-активна роля, да подкрепим модернизацията на страната и промените, основани на всеобщо приятите ценности и принципи. По време на моите посещения отделихме значително внимание на правата на човека в Туркменистан. Заместник министър-председателя, с който многократно разговарях, включително и министър на външните работи, приеха да обсъждаме съвсем открито тези въпроси. Разбира се, ние не се съгласихме по всичко, но те показват така по-голяма готовност да признаят, че съществуват сериозни проблеми с правата на човека в Туркменистан, които трябва да бъдат решавани. И смятам, че това е важен а, знак, защото когато се признава, че съществуват проблеми, можем заедно да потърсим решение на тези проблеми. Важно е също така, че те вече не отричат съществуването на подобни проблеми. А това е отразено и в Националния план за действие за правата на човека, както посочи госпожа Манеско. Този план е, се основава на препоръките от периодичният преглед. Аз подчертах значението на създаването на мониторингов механизъм за изпълнението на този план за действие. А, също така с участието на Съвета на Европа и Венецианската комисия, а, чиято дейност започна наскоро. Тоест положението е, дава е, основание за оптимизъм. Не искам в никакъв случай да надценявам тези първи е, признаци и така както е посочено и в проекта доклада, както и в стратегията за Азия, трябва да следим е, напредъка, да го оценяваме възоснова на реалните резултати, не възоснова на декларации и прияти законодателни актове. Но това, което, документа, които бяха споменати, имаше ни дадат така по-ясна правна прав, основа за отношенията ни с страната. Вярвам също така и напълно споделям това, което посочи и госпожа Манеско, че тази наша стъпка не трябва да бъде разглеждана като някаква награда за Туркменистан, а желание за по-нататъчно сътрудничество въз основа на взаимно признатите принципи. Защо имаме много важни референтни точки по пътя на това сътрудничество, където и двете страни са, в което и двете страни са приели а, съответни ангажименти. Очакваме е, по-интензивен диалог, включително по отношение на правата на човека и създаването на парламентарни комисии за сътрудничество. И трябва да кажа, че само с едно заседание на подобен парламентарен, подобен парламентарен, интерпарламентарна комисия е много трудно да се следи внимателно какво са промените в, в гражданското общество в Афганистан. И както бе подчертано и по време на последната ми среща, от туркменстанската страна очаква по-нататъчно развитие на нашето сътрудничество, нещо, което споразумението за а, партньорство и сътрудничество ще а, подпомогне значително. Очаквам вашите мнения и забележки. Благодаря. Първо дам думата на господин Преда. Най-напред искам да поздравя докладчика госпожа Манеско по сключването на споразумение за партньорство и сътрудничество с Търкменистан. Смятам, че е дошло вече време Съюза да действа по-активно в това отношение както се лечи от заключенията на съвета по този въпрос от миналата година, а също така и от доклада за преразглеждането на стратегията на Европейския съюз и Централна Азия, по която ще гласуваме тази седмица. Както вече каза колегата Бодян, в Туркменистан все още може много да се изисква по отношение на правата на човека, защото права, свободата на изявите много пъти е се потиска, погазени са и други права. Провеждането на изборите е далеч от стандартите, които трябва да се очакват. Но за да помогнем, подпомогнем на по-добрата защита на правата на човека, необходима е делегацията, за която, без, която се предлага. Приветствам това предложение. А също трябва да кажа, че тя ще помогне развитието на демокрацията в страната. А също така създаването на интерпарламентарна комисия за сътрудничество, която ще предвиди споразумението, също така ще помогне за нашата по-активна работа в тази страна. Но, наред с това, механизмът за, за мониторинг ще ни позволи отблизо да следим а, развоя на събитията в, в Туркменистан, включително и изпълнението на споразум... евентуално споразумение за партньорство и сътрудничество, което би имало голямо значение за по-нататъчното развитие на нашите отношения. Благодаря, е, благодаря на е, колегата Манеско, както и на господин Борян. Стоят много открити въпроси, които можем да обсъдим и е, тази вечер, както и по-нататък. Първо, взехме съзнателно решение да отложим споразумението за партньорство и сътрудничество, но какво се постигна? Дали можем да направим една оценка, че има напредък? Мисля, че никой сериозно не мисли, че трябва да се отдалечим на по-голяма дистанция от Туркменистан. Не, ние искаме да сътрудничим, но трябва да видим какво можем да постигнем с споразумението за партньорство и сътрудничество, СПС. Като имаме предвид и меморандума за разбирателство. Госпожа Манеско говори за грешки. Трябва да бъдем много внимателни. Тя е права, че могат да се направят паралели с други е, страни и трябва да бъдем много внимателни в своите формулировки, защото една позиция спрямо Туркменистан може да има своя отзвук и в отношенията с други страни. На четвърто място – Разговаряхме преди и с господин Борян да, и обсъждахме дали нашето сътрудничество в областта на енергетиката ще наделее над сериозните притеснения, които имаме за правата на човека. Има много политически затворници, мнозина са хората, които имат забрана за пътуване в чужбина не се е, допуска независима оценка на правата на човека, не се допускат и регистриране на независими неправителствени организации, е, както и на свободни медии. По този въпрос трябва да покажем, че ние няма да си замълчим е, за тежките нарушения на правата на човека ако можем действително да подкрепим гражданското общество, ако можем да допринесем за регистрирането на правозащитни и неправителствени организации, това ще е съществена промяна. Ако това казва а, докладчика, тогава определено ще я подкрепя. И накрая по въпроса за делегацията – приятелите ми от групата в НП говорят за това, че трябва да бъде балансирано съотношението на членовете в делегациите, но ако искаме да работим открито, трябва да признаем, че има необходимост от по-здълбочена дискусия за това как работят нашите делегации, е, какъв принос дават, за да могат да бъдат и съответно ресурсно обезпечени. Но по този въпрос трябва да поговорим с колегите. Господин Бориан е прав, че е, трябва да разглеждаме двустранните отношения с Туркменистан в по-широката картина на отношенията ни с целия регион на Средна Азия, така мисля, че най-добре ще се очертае пътя напред. Благодаря следващия оратор. Благодаря, благодаря ви, господин Бориан, за това, че сте тук с нас и споделихте вашите становища по въпроса. Благодаря на госпожа Манеско за доклада. Искам обаче да взема повод от казаното от колегата Холуит и да подсиля още повече позицията. Има факти, които са ни известни, има факти, които са посочени в доклада. Вярно е, че туркменското ръководство проявява известна склонност да се ангажира в едно по-тясно сътрудничество. Но нека да мислим стратегически. Вие казахте, господин Борян, че имаме ограничение облекчени механизми за въздействие в Туркменистан. След ратифицирането на споразумението за партньорство и сътрудничество, едва ли ще ги разширим. Въпросът може да породи спорове, но според мен има две посоки, в които може да се е, стигне. Споразумението може да бъде добра основа за обсъждане на въпросите за правата на човека с туркменското ръководство, но в една такава институционална рамка и двете страни трябва е, да бъде активно. Това, че една институция или една институционална рамка съществува, не означава, че тя се изпълва със съдържание сама по себе си. Мисля, че ръководството на Туркменистан се интересува по-скоро от това да бъде ратифицирано споразумението за партньорство и сътрудничество, отколкото да изгради унези институции, които могат да бъдат изпълнени с съдържание. Знаем, че Дори и ако се направи само регионално сравнение по отношение на стандартите за защита на правата на човека само в Средна Азия, Туркменистан не изпъква с особено високи поръже, е, постижения. Твърде плахи са економическите, политическите и социалните промени. Аз е, не бих казал, че едни плахи реформи са насърчителен признак за промени. Едно известно подобряване на взаимоотношенията между двете страни във връзка с подобряването на отношението към затворниците фигурира в същия абзац, в който говорим за твърде големия брой политически затворници – това е доста противоречива постановка и аз не бих настоявал да се препоръча ратифициране, въпреки че съм съгласен с всички, които казват, че трябва да работим по-активно с целия средноазиатски регион, включително и с Туркменистан. Но мисля, че ратифицирането не е оптималният механизъм за постигане на такава по-активна позиция. Благодаря. Господин Кукан има думата. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. На първо място по доклада бих искал да благодаря на госпожа Манеско за изготвянето на доклада. Смятам, че това е много обстоятелствен доклад, който обхваща централни въпроси не само по отношение на човешките права, но върховенството на закона, сигурността, сътрудничеството и търговията. Мисля, че това е много добра основа за допълнителни обсъждания и независимо от елементите изложени в дискусията, в края ще бъде възможно да се изготви доклад, който ще бъде прият с мнозинство в парламентарната ни комисия. По отношение на господин Бурян, специалния представител, бих искал да го поздравя за работата, която върши в региона. Мисля, че гласът на Европейския съюз в региона на Централна Азия трябва да бъде обединен. И мисля, че посланик Бурян, изпълнявайки своите функции, прави именно това тази дискусия в нашата парламентарна комисия по външни въпроси е, предхожда изпълнението на стратегията на Европейския съюз в Централна Азия. В доклада, по който аз съм докладчик в Сянка, призоваваме да се вземе предвид ролята на представителя на Европейския съюз в Ашкабад до възможно най-висока степен. Разбирам логиката на казаното от господин Межерич, но все пак трябва да отбележим, че този въпрос трябва да се разгледа по един много прагматичен начин. Не мисля, че отлагането на стратегическо отлагане ще бъде добро решение за нашето сътрудничество и с други страни в региона. На второ място, влизането в сила на споразумението с Туркменистан ще помогне да се развие пълния потенциал на нашите взаимоотношения. Разбира се, и тук трябва да подходим обективно, а не към някакви грандиозни схеми. Но мисля, че по този начин ще се даде основа за един по-задълбочен и по-добър диалог с страната два или три простички въпроса към господин Буриан и евентуално към госпожа Манеско. Знаем, че ситуацията в Туркменистан е тревожна и това е страна с един от най-затворените режими в целия свят, не само в Централна Азия – но има признаци на гражданско общество. Можете ли да поясните малко повече в тази насока? На второ място, ситуацията със сигурността в реги... региона. До каква степен ефективно Туркменистан управлява и охранява границите си? Можете ли да коментирате а, по... и в тази връзка проектите на Европейския съюз в Туркменистан? Имайки предвид ситуацията в Туркменистан, имам и въпрос, който се отнася до целия регион. Как бихте оценили ситуацията на регионалното сътрудничество в региона? Виждате ли някакви възможни разраствания на апетита за интерконекторна връзка? Благодаря ви, господин председател. Dankeschön. Herr Bettini. Благодаря, господин, госпожа Бетини. Господин Бетини. Благодаря, добър вечер. Е, високо ценя е, работата на колегата е, Манеско, много задълбочен е нейният доклад. Остават още много открити въпроси. Разбирам значението на ратифицирането на споразумението в по-общата геополитическа обстановка и важното стратегическо положение на Туркменистан спрямо Европа и демократичните страни, но това е и една мюсюлманска страна. която все още, <laughs> и надявам се, че така и ще остане, е, в страни от а, пътя на а, екстремизма. Вярно е, че това е авторитарна държава. Много тежко е положението а, с правата на а, човека. Не ми се струва, че стъпките, които се предприемат, са решителни и водят до реално подобряване на правата на човека. Много, много тежко е положението, повтарям. Говоря като докладчик в сянка за нашата група и ми се струва, че е важно да се внесат някои изменения, които да изяснят точно този аспект, за който говоря. спрямо страни, които по една или друга причина имат економическо значение. Понякога а, ние проявяваме а, твърде голямо великодушие, затваряме си очите пред а, доста проблеми, а спрямо други пък сме твърде взискателни. Тук малко а, се увлякох в а, теорията, но важно е да поддържаме балансиран подход и да намерим партньори, които са най-подходящи, за да можем да постигнем реалните резултати и да можем да ратифицираме споразумението така, както ни се иска. Благодаря. Euh, съвсем накратко, господин председател. Става дума за въпроси, които засягат демокрацията и, и стратегически интереси на Европейския съюз. Има някакъв напредък, твърди се, по отношение на демокрацията, правата на човека или по-скоро дипломацията свързана с правата на човека. Защото от една страна имаме дипломацията във връзка с правата на човека, от друга страна имаме интересите на Европейския съюз. И трябва да работим така, че да, нещата да не бъдат в интерес само на другата страна. Е, когато имаме, е, когато молим, мерим за двоен аршин, трябва да бъдем достатъчно честни, е, за да го признаем. Защото не можем да слагаме равенство между демокрацията и нашите стратегически интереси. След като работя вече две години, близо две години в този парламент, се питам какви са резултатите от външната политика на Европейския съюз. Като погледна какъв е резултата от нашата външна политика, се питам каква е ползата от парламента, каква е ползата от върховният представител за външни, външно действие и за цялата наша политика в областта на външното отношение. Мисля, че имам голяма непоследователност в нашата политика, външна политика особено когато е, става да е, действат на някои страни, примерно въпроса с миграцията и де, де, действията на Германия във връзка с нея. Е, от всичко това става ясно, че няма нито истинска стратегия, нито истинска политика на, на Европейския съюз. И струва ми се, че съществува противоречие между политиката и стратегическите интереси на страните от една страна, и от друга страна, населението, гражданите на Европа, които имат свои собствени стратегически интереси. И, и бих искал да кажа, че това въжи за Туркменистан, но може да го открием същото и в много други сектори. Ние нямаме ясна европейска политика. Било по въпросите на енергетиката, на миграцията, на разширяването на Европейския съюз. Във всички сектори липсва подобна политика и затова се питам за какво ни е външна политика. Аз съм европеец, оставам европеец, а, но се питам каква е ползата от нашите европейски институции в крайна сметка. Благодаря. Господин Петерле. Бях на подобни позиции. Преди няколко години обсъждахме същата тема. Желая успех на колежката Манеско. И а, трябва да кажа, че въпросът е не какво е оптималното, а какво би било все пак малко по-добро. това, което предлага докладчик, е по-добре, по-добро решение, отколкото още едно отлагане на въпроса. Трябва да има някакъв инструмент за да оказване, за оказване на влияние. И Знаеме какви са пътищата за оказване на подобно влияние. Особено ако нещата се влучат. А колкото става а, дума за принципи, нещо, което споменаха няколко колеги, а не трябва да бъдем по-малко прагматични, отколкото сме били в други случаи. А, изглежда че това е ясно. Товакла. Аз а, а, съм а, ръководя звездото за Централна Азия на Европейската служба за външна дейност. А, няма да разширявам това, което каза докладчика а, и каза, иска, посочиха и други депутати. Искам да подчертая няколко пункта, свързани с писмото, което върховният представител за външна дейност, госпожа Могерини, изпрати е, до вас миналата седмица, в писмо, в което тя още един път е, потвърди ангажиментите, поети от нейният предшественик, а именно, че парламентът е, ще бъде и трябва да бъде редовно е, информиран за състоянието на правата на човека във връзка с СПС. Е, е, и че службата за външна дейност е готова да, да информира Европейския парламент във всеки необходим случай, било чрез комисията АФЕТ, било чрез делегацията за Централна Азия за положението в Афганистан. Това се отнася и до, за резултатите, до диалога по отношение на правата на човека и развитието на гражданското общество. А, имаме а, раздел за Туркменистан, но също така бихме искали да разговаряме с Европейският парламент по отношение на следващата стратегия за правата на човека в Турменистан. Стратегия, която се подготвя от Европейската комисия. Необходимо е под, се подобни разговори, като се има предвид е, че на 19 и 20 май членове на АФЕД ще посетят Ашхабад е, и ще бъдат е, набелязани така най-важните репери за развитието на правата на човека през едните години. Не става дума за публичен документ, но консултациите с е, евродепутатите могат да бъдат проведени в рамките на изискването за поверителност при подготовката на споразумението за партньорство и сътрудничество. Но споразумението не е цел сама за себе си, е инструмент за по-добро наблюдение на положението с правата на човека и за да може да постигнем целите, към които всички се стремим. Развитие на демокрацията и по-голяма откритост на Туркменистан, нещо, което може да се постигне най-добре, е чрез един активен, непрекъснат диалог, включително с помощта на Европейския парламент. Godātie kolēģi, labvakar! Um, Аз съм председател на Комисията на Европейския парламент за отношение с Централна Азия. И трябва да кажа, че през септември миналата година за първи път официална делегация на Туркменския парламент посети Европейския парламент и разговаря с нас с нас депутати в Европейския парламент. И един от въпросите, който обсъдихме, бих казала главният въпрос, който обсъдихме, всъщност бяха правата на човека – Значи, споразумението за партньорство и сътрудничество все още не е ратифицирано. През септември ние върнахме визитата и се опитахме да се запознаем с най-добрите практики. Готова съм да се съгласа с повечето това, което беше казано тук по отношение от на това, че е желателно споразумението бъде ратифицирано колкото може по-бързо. Но трябва да помислим как да създадем условия за стимулиране на процеса. И това бих искала да приканя колегите да подкрепят доклада и да се стигне до по-бързо ратифициране на споразумението, защото вече от много време то се отлага. Това се отнася до отношенията ни с цяла Централна Азия, не само с Туркменистан. Не е достатъчно само да критикуваме и да повтаряме едни и същи неща. Трябва да покажем като по-силни, като по-мъдри, като по-опитни, че а, можем да бъдем на място и да дадем а, пример за това как едно подобно общество може да функционира. Затова смятам, че това споразумение трябва да бъде ратифицирано колкото може по-бързо. Докладът е добър е, и поздравявам докладчика, който е, отразява вярно по състоянието на нещата. 2011 haben. През 2011 година дадохме своето съгласие под условие. 1998 година беше подписано споразумението, чието срок изтече, а то беше правната основа за отношенията ни, но най-вече държахме на това да се води диалог за правата на човека е, според е, нашите виждания и с участието на гражданското общество. И в тази връзка се получи и писмото на госпожа Могерини през септември. И трябва да има необходимите гаранции. На 23 и 24 май насрочваме второ обсъждане на доклада. Мисля, че това ще е една седмица след посещението на делегация на правната комисия в Туркменистан, след тези е, посещения и разисквания е, ще е, се радваме да чуем и най-новата информация от СВД. Разумно е да се даде положителен отговор, разбирам това, но нека да чуем и колегите, нека да чуем и уверенията на СВД, за да можем да внесем предложение в пленарната зала. Господин Преда посочи, че по-добре можем да настояваме за защита на правата на човека, когато ние присъстваме на място, когато имаме непосредствените си впечатления. Госпожа Манеско, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, на всички, които изразиха своята подкрепа и своята загриженост във връзка с положението в Туркменистан. Благодаря на всички, които подкрепиха предложението за ратифициране на СПС. 16 години вече се отлагат това споразумение, но пък не се подобрява и положението на правата на човека. Поне сега имаме партньор в диалога, който е по-открит. Проявява по-голяма готовност да сътрудничи с нас. Ето това трябва да имаме предвид. И това трябва да приемаме като положителен признак, който трябва да се поощрява. Трябва да ги насърчим да продължат с реформите и да ги подпомогнем. Председателят попита дали писмото на върховният представител е било удовлетворително. Да, да, напълно ни удовлетвори. Точно това искахме. Споразумението е инструмент, чрез който ние можем да наблюдаваме и да се ангажираме в процеса. трябва да се възползваме от този нов инструмент и да се ангажираме пряко с него съвместно с комисията. Преди мисията ще се проведе и диалог по правата на човека. Той е насрочен за 17 май и можем да помолим СВД да ни е, изпрати материал, в който да се обобщят резултатите от диалога, да се посочи какъв е напредъкът в Туркменистан. Да, ние всички сме загрижени за положението на правата на човека, разтревожени сме от списъка на задържаните лица, както и на освободените. Мисля, че и това е начин да оказваме натиск върху туркменските власти, да действат по-решително, по-бързо. Естествено, не можем да очакваме изведнъж там да разцъфне безупречна демокрация, но можем да им помогнем. по пътя на демократизацията. Затова смятам, че споразумението за партньорство и сътрудничество може да бъде един силно въздействащ инструмент и може да ангажира туркменското ръководство да поддържа диалога и да изпълнява задължителните разпоредби, които се съдържат в споразумението. Това е изключително важно, защото и двете страни се задължават – да спазват изискванията, които са посочени в споразумението и именно по този начин ние ще присъстваме там. Имаме своя е, календар за срещи и разговори с високопоставени официални представители на Туркменистан. Това е мощно средство, с което разполагаме. Някои колеги попитаха какво ще промени споразумението. Ние ще бъдем там, на място и ще можем ясно да посочим, че всички критерии, посочени в проекто резолюцията и залегнали в споразумението, имат първостепенно значение за развитието на самата страна. Затова е важно да приемем резолюцията, както и резолюцията за ратифицирането на споразумението. В нашата резолюция ние съвсем ясно казваме какви са нашите очаквания, какво бихме искали да бъде постигнато и вече ще зависи от туркменската страна да се реализират реформите. Това е положителното, конструктивно послание, а не поредното отлагане. Не бива просто да махнем с ръка и да загърбим големите проблеми е, с правата на човека в Туркменистан. Добре, ще обсъдим и следващия път на 23 3 май на 18 април, 12 часа е крайния срок за внасяне на предложения за изменения. Благодаря, всички ли сте съгласни? Продължаваме с следващата точка от дневния ред господин Аустровициус, контрол и всичко вие поемате. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми докладчици в Сянка от името на докладчика господин Ксавиер Нарт бих искал да поднеса извиненията му за това, че отсъства от днешното заседание и ще ви представя неговите основни становища по отношение на предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета във връзка с Европейската гранична и брегова охрана. Това предложение цели да даде правомощия и отговорности на настоящата агенция Frontex и това е първата стъпка към е, напълно интегрирана европейско ръководена агенция, финансирана от бюджета на Европейския съюз и с разполагаща с автономност. Участието и допринасянето на, европейски, на страните членки на Европейския съюз е от основно значение, за да можем да се справим с основните предизвикателства на външните ни граници. Ето защо следва да очакваме пълен политически ангажимент в, от държавите членки в изпълнението. Няколко детайла регламента трябва да уточни някои от подробностите във връзка с поделените отговорности между държавите членки и Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Освен това, трябва да се пояснят няколко елемента в няколко области. Няколко предложе, предложени изменения вървят в тази насока. Освен това, се подчертава, че трябва да има засилено сътрудничество и с конкретни трети страни. Сред измененията, предложени от тази комисия, са пояснението за ролята на Европейския парламент да извършва надзор на агенцията чрез регулярен обмен на на мнения с целта с цел да се подобрят всички аспекти на регламента. И накрая колегата ми поднася извинения по отношение на краткия срок по цялата процедура поради натиска, който се оказва от настоящата беженска и миграционна криза. Разбира се, той приветства предложението да се увеличи срока за измененията и цялостното становище. От негово име благодаря ви за вниманието и очаквам с нетърпение вашите бележки, коментари и евентуални въпроси. Благодаря. Председателя, благодаря. А, така или иначе имаме и допълнително време, което сме оставили през майската сесия на комисията ни. А, тогава ще имаме възможност допълнително да обсъдим и този въпрос. Ето защо мисля, че наистина е възможно да се внесат измененията. Притесненията са свързани с това, че според водещата комисия 14 април е а, крайния срок за внасяне на изменения и за това трябваше да определим датата 12 април за гласуване, а комисията Либе предложи 24 май. Тоест нещата са малко по-облегчени вече така че ще имаме възможност и за кратка дискусия преди да преминем към гласуването. 12 май. Има ли желаящи да взема думата господин Стетина? Седум. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Позволете ми да отбележа, че подкрепям предложението на Европейската комисия – за основаването на европейска гранична охрана. Смятам, че това ще направи охраната на външните граници на Европейския съюз по-ефективно и мисля, че ще повиши доверието на гражданите в охраната на външните граници. В настоящата си позиция и форма Frontex няма възможност да реагира адекватно на миграционните потоци в размера и формата, на който ставаме свидетели на външните ни граници. Ето защо наистина трябва да действаме бързо и трябва да окажем подкрепа на новото решение. Приветствам предложението за съкратена процедура и приветствам и кратките срокове, които са зададени за внасяне на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 Що се отнася до компетентностите на нашата комисия, наистина приветствам това, че предложението подсилва сътрудничеството между агенцията и трети страни. Например, дава се възможност за изпращането на служители за връзка в трети страни. Смятам лично, че тези служители за връзка трябва да бъдат част от делегациите на Европейския съюз, така че да споделяме опит тази форма на сътрудничество, която се оказва от страна на държавите членки на Европейския съюз към трети страни по отношение на закрилата и на връщането на мигранти, трябва да бъде възможно. Новия механизъм за улесняване трябва наистина да бъде в полза на трети страни и а, Европейския съюз трябва да осигурява сътрудничество с подобен механизъм. Уважаеми колеги, очаквам с нетърпение да се си сътруднича с докладчика и докладчиците в Сянка. Благодаря. Благодаря ви. Може би е добра идея наистина да подчертаете пред господин Нарт, че е изключително важно сътрудничеството с докладчици в Сянка, защото нямаме повече заседания до заседанието насрочено за 12 май. Ето защо наистина той трябва да гарантира, че нещата поротичат по един координиран начин. Господин Пицула. сте на съдържайно кое koje uvelike... Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за изготвеното проекто становище. И е важно да се постави въпроса и за положението на а, малцинствата. Доста Амбициозно е предложението, защото тук става дума за големи средства, които да обезпечат дейността на агенцията. за да могат ефективно да бъдат охранявани границите. Предложената агенция за гранична и брегова охрана – според предложението ще трябва а, да бъде резултат а, от а, един задълбочен диалог а, за уточняване на правомощията и целите. Важно е да се приложи принципа на субсидиарност за да не бъдат оставени решенията изцяло а, на а, съвета. Без да се засяга по никакъв начин въпроса за а, правата на а, човека. Те не бива да бъдат нарушавани. И най-сетне има някои конкретни текстове, че е, не бива да се е, допуснат е, неблагоприятни последици за шенгенското пространство, като комисията трябва да предприеме съответните мерки за правилно гарантиране на шенгенското пространство. Мисля, че трябва да бъдат защитени еднакво всички държави членки, а не само онези, които участват в шенгенското пространство. Мисля, че това ще бъде удовлетворителното решение. Благодаря. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε συνάδελφοι, είναι να επισημάνω το πώς... Благодаря, господин председател. Регламентът, за който става дума, е особено важен. Искам да благодаря на докладчика за неговия подход към въпроса. Необходимо ще бъде повече време, за да можем да осъзнаем всички последици от действието приемането на този регламент. Съгласна съм с това, което се каза за Frontex, но имаме някои резерви. Ще направя всичко възможно, за да допринеса, за да можем да намерим обща а, платформа. Регламента засяга някои много важни въпроси и също така има различни политически а, последици. Ще има редица политически последици. Знаем трудностите, които създаде затварянето на границите, нарушаването на международното право и въздействието на всичко това върху отношенията между страните членки в Европейския съюз. Също се отнася и до въпроса за връщането на беженците в Турция, използването на сила и насилие по този начин не се решават проблемите, пред които сме изправени. С времето тези проблеми ще се задълбочават. И затова трябва хубаво да помислим как ще се прилага а, един подобен регламент в бъдеще. Активното участие на Европейския парламент, парламент и неговия контрол върху една подобна бъдеща агенция ще бъде гаранция а, за уместността и законността на нейната дейност. Трябва да обърнем специално внимание на финансирането. Финансирането трябва да бъде пропорционално и напълно прозрачно. Тъй като агенцията ще се провежда програми такива като ЕЛАС 2020, програма, която вече е в ход. И накрая специално внимание трябва да се обърне на въпросите свързани с националния суверенитет и независимостта на страните членки. И трябва да има много ясно дефиниране на това, което Европейския съюз смята за свои външни граници. А благодаря за това, че е поставен на обсъждане този въпрос. Благодаря, господин Валера. Благодаря. Много се радвам, че е, се удължи срока за представяне на измененията, защото въпросът е много сериозен. Искам да благодаря на докладчика за отлично свършената работа. Но според мен проблемът не е в документите сами е, по себе си и в нашето становище, а в самия регламент. Струва ми се, че там, където се говори за целите на регламента, трябва да се потърси равновесие и то в много по-голяма степен, отколкото до сега. Тук се говори за спасителни, издирвателни операции в Средиземноморието. В регламента се говори с пределно общи термини за това ефикасно да се действа за управление на миграционните потоци. Струва ми се, че трябва да мислим и за спасяването на живота на бежанците. Има и противоречия между отделните текстове. Например, в един от членовете на регламента се казва, че не може да се взема еднолично решение от съвета кой да бъде върнат и да не бъде прият, но ми се струва, че така е, даваме една обща формулировка, която не отчита особеностите на отделните е, държави, от които идват е, тези хора и може да се стигне до тежки нарушения на правата на човека. Важно е спазването на изискванията и принципите на международното право. Много Необичайно е директора на агенцията да разполага с толкова широки изпълнителни правомощия, да може да взема а, такива а, решения, с а, които практически измества държавите членки. Този въпрос трябва да се обсъди директорът на агенцията може да вземе е, такива решения противно на е, становището на е, дадената държава членка и ми се струва, че регламентът в тази връзка отива твърде далеч, затова ще внеса изменения. Благодаря. Е, γεγονός ότι благодаря, господин председател. Всъщност, оказва се, че изведнъж всички тези неконтролируеми а, масови вълни от а, мигранти от Турция в Гърция и Турция не прави нищо, за да ги спре, изискват от нас решения. Аз мятам, че по този начин обаче няма да можем да намерим решение на проблема все едно да се пие аспирин, за да се пребори една много сериозна инфекция, за която се изисква някакъв антибиотик, ако ми позволите този паралел. Европейския съюз не може да гарантира всички граници на държавите членки. Самите държави членки трябва да носят отговорност за контрол и осигуряване на сигурност на външните граници. И а, като членове на Европейския съюз този ангажимент е по-висок. Когато на външните граници се изисква помощ, трябва да има специфична помощ от Европейския съюз. Тоест, ролята на Европейския съюз е като допълващ спомагателен, с спомагателен характер да подпомага дейността. Това означава, че не може да има агенция, която от време на време се намесва, за да защитава границите. Фронтекс наистина трябва да ни накара да се замислим какво правим защото по този начин не гарантираме сигурността на външните граници. Това, което ни трябва е наистина да възпираме тези хора от това да идват. И наистина това е въпроса, който трябва да ни занимава. Но както вече казах, това не може да се постигне чрез Европейския съюз, и, нито чрез Европейската брегова и гранична охрана. А именно това е мисията на тази агенция. Но член 18 на регламента посочва необходимостта за основаване на съвместна агенция за брегова и гранична охрана по конкретно решение. Но дори и без участието на държавите членки. Но това няма да постигне желания ефект защото целта на една такава агенция, на, една, на един такъв орган е именно да възпрепятства навлизането през външните граници, да се възпират тези хора. Но трябва да отбележим, че чрез Frontex не успяхме да се справим с нерегулярното, нередовното влизане и прекусяване на външните граници. И това няма да се постигне чрез новата агенция. Тя няма да постигне по-добри резултати. Не могат да се решават проблеми чрез а, някакви фантасмогорични идеи. Наистина трябва обективно да анализираме проблема, трябва да се направи съответния избор, за да се спрем на прагматичен подход Запознах се с различните предложения за изменения. Ще продължа да следя работата и ще взимам отношение и в бъдеще. Благодаря. Председателя, благодаря. Докладчика. Господин Астровичиус, Господин председател, дискусията е наистина много полезна и ще се постарая всички тези коментари, бележки да достигнат до докладчика господин Нарт. Оставащото ни време, то не е много дълго, три дни, ще има много други изменения. Ще пред... има още ефективен обмен на мнения. Ето защо наистина мисля, че по този начин ще достигнем до един оптимален текст, който да бъде прият от комисията ни. Благодаря. Председателя, благодаря ви. Някакви предложения по точка разни няма. В такъв случай ви пожелавам приятна вечер и добър апетит.